Уважаеми колеги, добро утро! Нека да започнем с едно съобщение от преводачите. Днес е 35 36 извинете, ден на протестните действия на преводачите в знак на несъгласие с наложените несправедливи условия на труд. Поради това преводачите със съжаление съобщават, че няма да допускат превишаване на посоченото в програмата време. Благодаря ви за разбирането. <clears throat> Започваме с точка 9 от дневния ред. Съобщение от председателя. Сега ще изчета решенията на координаторите. Това е дълъг списък. На срещата вчера след обед координаторите взеха следните решения. Госпожа Ферара е, ще бъде докладчик за снимане на имунитета на господин Георгиус Киртос. В случая на Стив Брила, госпожа Софи Монтел да назначи господин Свявска за използването на дигитални устройства в е, търговското право по правило 54, господин Виев, за насърчаването на прозрачност при онлайн посреднически услуги. Госпожа Бесерчра Достав е докладчик относно гражданска отговорност при автомобили. госпожа Хаутала, докладчик по а, околната среда, госпожа Дево, за намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда. Госпожа Гепхарт, докладчик за програмата Дигитална Европа 2021-2027. Господин Лебрето за мнение 21-27 госпожа Кауфман за установяването на програмата Права и ценности също е, няма да се дава мнение по останалите досиета. Координаторите също решиха да отговорят на поканата за мнение е, за е, състоянието на дебата за бъдещето за Европа и аз самия бях назначен за докладчик няма да се дава мнение на многогодишната финансова рамка 2021-2027 и защита от а, а, прилагането на а, законодателството в трети страни. Изслушване Е, изиска се срещата, среща с председателя е, при избора на а, е, водещ а, персонал за бюджета 2019 година ще бъде даден мандат а, да представи изменения по а, бюджета а, в съда от името на нашата комисия. да се спише писмо по секретарта на Юри чрез е, две писмени процедури в седмица 26 координаторите решиха да назначат следните е, докладчици. Постоянни докладчици. Uh, uh, so once again, to appoint да назнача, назначат постоянните докладчици от 1 юли до 31 декември 2018 година е господин Фошесър за правното основание и господин, госпожа Ферара за спорове в хотела за делегиране на правни а, а, на права и те също се решиха на 27 ноември 2018 година да се проведе а, среща заедно с Пети, с комисията Пети за прилагането на европейското законодателство. ще се подобри организацията при правата на децата на конференция за правата на децата на 19 ноември 2018 година след обед, където има част за комисията Юре. Изслушването за роботика и а, роботи и изкуствена изкуственият интелект ще се проведе след срещата в Монпелие и точното време ще бъде потвърдено допълнително. И накрая сетълмент на търговски спорове в Европейския съюз. Изслушването беше вчера след обед. Координаторите се съгласиха днес след обед пластмасовите бутилки, които обикновено се раздават в, срадът, е, в, е, в, в, в залата, ще бъдат на, поставени на входа на е, залата. Това са моите съобщения. И сега Продължаваме с точка номер 10 обмяна на мнения за автономно шофиране в европейския транспорт и давам думата на докладчика господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, <clears throat> неодавна бях посочен за докладчик по становището на жури относно автономните автомобили. За съжаление, за изготвянето на нашето становище сме притиснати от сроковете, заложени от водещата комисия ТРАН. За да може тя да приеме своя доклад на време, жури трябва да представи своето становище веднага след лятната ваканция на парламента, а до края на месец октомври да гласува и окончателният текст на становището, за да може той да влезе и в финалния доклад, който трябва да бъде гласуван от Ран през месец ноември. Предвид краткото време, с което разполагаме, бих искал веднага да повдигна някои основни въпроси, които нашето становище трябва да обхване. Изключителната компетентност на нашата комисия се разпростира единствено до гражданската отговорност и правата на интелектуалната собственост, като евентуално може да обхване и някои етични аспекти относно новите технологии. Основен момент са въпросите, свързани с отговорността за вреди, причинени от и вследствие използването на свързани и автономни автомобили. С бързия темп на развитие на технологиите вярвам всички ние ще се съгласим, че както индустрията, така и потребителите се нуждаят от ясни и ефективни европейски правила, така че автомобилната индустрия да продължи да се развива, а потребителите да останат в максимална степен защитени от новите рискове, породени от използването на автомобилите без водачи. В тази връзка трябва да бъдат изяснени въпросите, свързани с това кой носи отговорността за вредите, тъй като сега съществуващата правна рамка не е достатъчно развита за да се справи с предизвикателствата, възникващи от развитието и усъвършенстването на автономните автомобили и съпътстващите ги технологии. Тук могат да бъдат посочени няколко категории рискове, които много вероятно ще възникнат следствие бързото развитие на технологиите. Първо, рискове, свързани с неизправността на операционния софтуер, позволяващ функционирането на автомобила – Второ, рискове, свързани с неизправността на мрежата; Трето, рискове, свързани с кибератаки; И четвърто, рискове и други външни фактори, свързани с избора на програми. Това, разбира се, са само малка част от вероятните проблеми. Всички те, ако не бъде намерено подходящо решение, което да гарантира правната сигурност могат да доведат до намаляване на доверието на потребителите в автономните автомобили, което от своя страна би забавило тяхното развитие и ползите, които се очаква те да донесат за европейската економика и конкурентоспособност. Предвид това нашите действия трябва да бъдат насочени към няколко основни въпроса, а именно да се справим с ограниченията и пропуските в съществуващата правна рамка най-вече по отношение смяната на отговорността на страните – производители и потребители. Необходимостта да се пригодят съществуващи или да се въведат изцяло нови правила, покриващи новите рискове, и необходимостта да се пригодят или въведат нови процедурни правила, позволяващи установяване на отговорността за вреди, включващи или причинени от автономни автомобили. На второ място са въпросите, свързани с правата на интелектуалната собственост, свързани с разработването и пускането в експлоатация на автономните автомобили. Към момента няма правни разпоредби, които да се отнасят специално до роботиката и в частност до автономните автомобили. Въпреки това съществуващите правни режими лесно биха могли да се отнесат и към този сектор, макар това да изисква по-специално внимание. В тази връзка следва да имаме балансиран подход към правата върху интелектуалната собственост при стандартите за хардуер и софтуер, които да защитят иновациите, но в същото време да насърчат иноваторството. Не на последно място е необходимо изработване на критерии за собствено интелектуално творение в областта на роботиката и по-специално в сектора на автомобилите без водач и съпъсващи ги системи, които да бъдат защитени от авторското право. Благодаря Ви за вниманието и очаквам с интерес да чуя Вашето виждане по темата. Much, uh, Много благодаря, госпожа Кауфман. Много благодаря, господин председател. Докладчика в сянка за нещастие не може да присъства и затова той ме помоли да каже няколко неща от негово име. Ние приветстваме съобщението от комисията от 17 май за нова стратегия за мобилността в бъдеще – и виждаме а, основния потенциал на авто, авто, автономните автомобили за обществото, за околната среда, а, за економиката. Но разбира се, има доста въпроси, а, когато трябва да се а, представи едно законодателно предложение. Когато говорим за отговорност, а, трябва ясно да се дефинира кой е отговорен. Дали е производителя, дали е шофьора, дали е собственика тук подхода за черната котия е ключов и трябва да сме сигурни, че това е свързано, отговаря на нашите изисквания за защита на данните. Следващото нещо е как тази отговорност се преценява взема ли се подход оценка на риска, взема ли се предвид подход оценка на риска, дали това е, е кога, когато има е, е, катастрофа и какви са проблемите когато има вреди, трябва да има ограничаване на отговорността. Комисията правилно е посочена, че отговор, е, директивата за отговорност на продуктите трябва да бъде адаптирана към новите технологии. И а, е, за това мнението на експертите, а, е, които се занимават с отговорността при новите технологии, всичко това е добре дошло. По отношение на интелектуалната собственост, основният въпрос тук е данните при тези автомобили на кого принадлежат. Трябва да се осигурим, трябва да, да сме сигурни, че същества справедлив достъп до данни. Малките производители на автомобили трябва също да имат достъп, е, за да гарантираме е, принасенето на данни. Това е от господин Волкан. Това е позицията на господин Волкан. Госпожа Делво. Благодаря на господин Радев за представенето и съгласна съм, че трябва да се фокусираме върху отговорността и искам да ви напомня, че съществува един отличен доклад за а, отговорността на автономните автомобили, където се определят съществуващите рискове, а, особено при автономни автомобили. Мисля, че ще бъде полезно, а, ако спишем мнение по това и използваме този доклад. Индустрията и а, автомобилната индустрия няма да съществува, затова ние трябва да създадем правна рамка. И вторият ми въпрос. В нашите правомощия влиза и международното право. Има ли някакви препоръки по Виенската конвенция? За момента трябва да има шофьор, който да е отговорен за шофирането. Какво става с автономните коли? как ще се прилагат съществуващите конвенции, как те ще се адаптират към новите технологии. Това са неща, които трябва да разгледаме в нашия доклад. Благодаря ви. Господин Андерсон. Много благодаря. Благодаря на господин Радев за това, че представи това предложение. Очаквам с нетърпение да го изчета. Мисля, че господин Радев е, е чел доклада за изкуствен интелект, защото чувам доста подобни неща. Също си струва да се прочете този доклад. Когато става за IP е, шофиране, е, права, извинявайте. Мисля, че трябва да се анализира ще анализирам предложението на господин Радев, но това е основен въпрос тук и интелектуалните права. Трябва да защитим иновациите, а не да ги спираме. Малко съм притеснени за рисковете. Че ако съставим правила за интелектуална собственост, които не са достатъчно качествени, това е, ще доведе до ситуация, където е, не е ясно как ще оперират автономните коли. Спомняте ли си Дизелгейт? Там в прекалено строгите е, правила предотвратиха Volkswagen е, да се възползва от системата. техните е, емисии бяха намалени по време на тестване, но не в действителност. Това е само един пример. Трябва да дадем достъп на изследователите да да гарантират сигурността на автономните коли. И тук се повтарям, автономните коли ще бъдат по-безопасни, отколкото хората, които шофират. Стига да има правилните, правилната рамка за това. Благодаря ви. Глеждам се дали някой друг иска да коментира нещо господин Антерсън повдигна въпроса за интелектуални права и конкуренция. Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Искам да добавя само едно нещо след като изслушах господин Радев, неговото експозе за рисковете бе много пълно. Е, искам да акцентирам върху риска от кибератаки който той спомена. Е, не можем да изключим подобни рискове, включително терористични, е, с цел да се установи контрол върху тези автономни превозни средства, така че да се използват като оръжие. Следователно, тази тема е много важна и задължително трябва да я отразим. Е, темата, е, която ще третира господин Раде в тази светлина е много важна. Има не само обичайните рискове, свързани с настъпването на вреди, а има и допълнителни рискове, които изискват голяма бдителност. Е, трябва наистина да се предвидят изключително ефикасни юридически норми за защита в такива случаи. Това исках да кажа. Thank you very much. Mr. Anderson, one... Много благодаря, господин Андерсън. Още веднъж искате да вземете думата. Само да уточня. Аз не споря срещу патентните права. Просто говоря да се ограничат създадените нови права. Трябва да бъдем много внимателни, за да не се окаже, че тези правила създават ограничения. И мятам, че вие бихте се, съгласи, бихте се съгласили с това, което а, казвам, въпреки че може би имаше малко неразбиране. Благодаря ви. Изглежда, че това е всичко за момента, господин Радев. Искате ли да вземете думата още от... веднъж? Не. В такъв случай гласуване за 10 часа още веднъж сме принудени да излезем в кафе пауза. Госп... Господин Марио Пинто. Господин председател. Искам да попитам комисията и вас конкретно. Може ли да се направи превод на това, което се правя, прие за правата? За авторските права. Казват се най-различни неща, някои от тях невероятни. За това може ли да има езикова версия, която, например, да е на португалски в моя случай – Защото ако имаме официален а, превод, тогава можем да дискутираме това, което е прието. Защото в противен случай има неразбиране и разминаване от, а, относно това, което се пуска и циркулира тук. Ние разполагаме само с английски. И, има някои проблеми с формулировката, с правната формулировка – е, но когато се превежда по този начин, може да създаде някои проблеми в тълкуването. Затова би било добре, ако има версия на други езици, на португалски, например. Uh, uh, Получих информация, че документът е преведен. Документът е преведен, но разбира се, това зависи. Документът се превежда в момента, но а, зависи, това, това зависи от преводаческата служба, но ще има превод. всичко, което всъщ... искаме всъщност член 3. Чуват се различни обвинения за задължителна система на цензура за, за всичко, което се публикува в интернет. Говори се за такива неща. Габелс каза, че ако е лъжа е повторена много пъти, тя става истина. Затова искам да разбера член трети. Казват се различни неща за цензурата в интернет и така нататък. Просто искам да уточня нещата. Да, ще изчакаме да излезе превода. Те не превеждат отделни членове, те превеждат целият документ. So we have, we have a, a coffee pause until... Кафе пауза до 10 часа. Coffee. So, dear colleagues, may we begin? Така, уважаеми колеги, нека започнем. by... Продължаваме работата на комисията с гласуване. Стигнали сме до точка 12 от дневния ред. И първият доклад, по който трябва да гласуваме, е проект на доклад по проекта на регламент на Европейския парламент и съвета за правото приложимо към последиците за трети страни от за трети лица от прехвърлянето или цесията на вземания. Всички ли имате карти за гласуване? Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за против, въздържали се, приема се. 41 за, против. Бих желала да проверя как сме гласували по изменение 41. Нямам карта. Нямам карта. And what, what was your It's vote? А как гласувахте? За. In that case, it, it is В такъв случай изменението се приема. Тъй като гласовете стават 9 за и 9 против. We continue by amendment 6 and 4. Продължаваме с изменение 6 и 42 за против. Въздържали се. Приема се. 43 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 е оттеглено. Така че изменение 7 за против. Въздържали се. Приема се. 46 uh, in favor. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 до 48 за. There's a block amendment Гласуваме анблок три изменения. 8, 47 и 48. За, против, въздържали се, приемат се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, Приема се. 64-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 in favor. 65 за. Против. Може ли да проверим как сме гласували изменение 65? то So it's 9 to 10. 9 срещу 10 гласа. Отхвърля се. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 е оттеглено. 16 за. Против въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Нека проверим как сме гласували изменение 19. то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 Сега пристъпваме към гласуване. Първо на доклада като цяло. За. А, поименно гласуване. Yes. And that has been. Докладът се приема. С 18 гласа за, нито един против и един въздържал се. Сега трябва да гласуваме решение за започване на преговорите. Нуждаем се от мнозинство от 13 гласа по именно гласуване. Приема се с 18 гласа за 0 против и един въздържал се. Поздравявам се!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 So it has been rejected. Отхвърля се. 8 гласа за, 9 против и 2 въздържали се. 32 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 и 33 анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 uh, in favor. 34 за. Против. Жали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Трябва да проверим вота по изменение 38. Uh, uh, wait a So rejected. Отхвърля се. Компромис 8. Uh, Компромис 8. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. 400 изменения за, против, въздържали се. Трябва да проверим този вод. 400 изменения. Reject. Отхвърля се.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 Искам да проверя следното. Гласувахме благосклонно компромис 10. Във вашия списък за гласуване пише ли да се премине след това към изменение 47? may I ask whether there is a request? Искам да попитам някой желая ли да гласуваме върху втората част на изменение 14. Да, да, това е нещо отделно. Не трябва да бъде обхванато в сивото поле. Okay, then it is a mistake. Добре, значи в такъв случай е грешка. Това е грешка в списъка за гласуване. Гласуваме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 Отхвърля се. Компромис 21. Извинете, казва председателят. Сбърках. 22 изменение за. Против. Още веднъж трябва да проверим как сме гласували върху изменение 22. Приема се. Компромис 4 за. Против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 Now we continue by voting the draft opinion on prudential supervision. Продължаваме с гласуването на проекта на становище по проекта на директива за пруденциалния надзор на инвестиционните фирми. Изменение 57 за, против, въздържали се, проверяваме. And that has been Adopted. Приема се. Изменени 3. Кой е кой е против? Въздържали се. Приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 60 е оттеглено. 59 кой е за? Против. Нека да проверим, моля, по електронен път 59. And that has been adopted. Прием се. Изменение 5 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за против, въздържали се, отхвърля се. 62 за против, въздържали се, приема се. 63 кой е за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 7. That has been adopted. Приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се,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 Сега 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Не съм сигурен. Електронна проверка. And that has been adopted. Приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, електронна проверка по 71. Приема се. 72. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14,75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 78, моля. That has been adopted. Приема се. 18 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Нека да проверим по електронен път 79. Adopted. Приема се. 80 за. Против въздържали се. Електронна проверка и по това изменение. And that has been rejected. Отхвърля се. 81 сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 90 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. I would say rejected maybe. Според мен се отхвърля. Да, отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против въздържали се, отхвърля се. 92 за, против сега. Електронна проверка по 92, моля. Adopted. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Електронна проверка, гласуване по Компромис 7. Adopted. Приема се. Двадесет три за против въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се. Моля да ме извините. Нека да проверим по електронен път. 99. да, по електронен път проверяваме гласуването. Да, приема се. Сега 100. Да, приема се. И сега преминаваме към 101, моля да ми извините. You want to redo the... Okay. At the request of the по молба на заместник председателката. Повтаряме гласуването по изменение 99. И така, електронно гласуване по изменение 99. And it has been rejected. Отхвърля се. Тогава се връщаме към 100. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, електронна проверка, моля. I guess adopted, but... Yes. Да, приема се. 24 за, против, въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, 104 електронна проверка, моля. Yes. Uh, Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за против, въздържали се. Електронна проверка по 27, моля. That is adopted. Uh, Приема се. 106 за, против, въздържали се. Отхвърля се 107 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8, кой е за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се. 110 електронна проверка, моля. Adopted. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно коза. Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 42 кой е за, против, въздържали се, приема се. 43 за,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 Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по целия текст. Yes. Приема се. И отново поздравявам господин Хрюзо Гонус. И сега единствено гласуване. За мандат за докладчика да внесе изменения свързани с бюджета. Електронно гласуване, моля. Приема се. Поздравление. И последното гласуване е един цифров портал, електронно гласуване. One more. Още едно. Okay. And And that has been adopted. Приема се. Поздравяваме господин Фос. Така че това е, което имахме за гласуване. Уважаеми колеги, продължаваме с точки 17 и 18 съвместно. За съжаление, нямаме сред нас докладчика, но от негово име дали бих могъл да помоля да изслушате ще четеното от мен съобщение на господин Саев по тези две точки. Уважаеми колеги, като докладчик по двата, двете досиета за регулаторната процедура бих искала да докладва за първият неформален, първата неформална среща в, в, по време на на 22, 29 юни по време на българското а, председателство. Това беше начало на триалога, уточняване на мандатите на трите институции и съгласуване за формата на преговори. Мандата на парламента беше получен през февруари и през март за съвета. Така че а, време е вече да започнем междуинституционалните преговори. Трите, трите институции се съгласиха, че това досие е достатъчно зряло, за да се предвижи напред. И а, всички а, а, приемат своя мандат, заместването на регулаторните процедури с контрол към делегирани актове, как така както предлага комисията. Това е първо. Второ, отложени актове, заличаване, на основни актове, без да бъдат заместени с прилагащи актове. Четвърто, промяна на овластяването и от делегирани към прилагани актове, така както предлага комисията. Продължителност правомощия приемане на е, спешна процедура е, и удължаване на периода за възражение. Също се съгласихме за начина на работа е, на техническо ниво. Парламентът предлага да се разгледат тези елементи, тези елементи в трите институции и да се идентифицират допирните точки – по така наречените жълти и червени е, зони, за да се подготви дискусията, както и решенията по тези а, е, разпоредби. Ние сме готови да продължим преговорите по това досие в рамките на австрийското председателство. От името на парламента искам да кажа, че се надяваме, че предстоящите преговори ще бъдат конструктивни на техническо ниво тази седмица ще се е, започне работа и след това ще има срещи през септември. Ще има достатъчно точки за обсъждане и после през октомври на политическо ниво ще се обсъди. Много ви благодаря. Това беше по 17 и 18. И сега продължаваме с 19 при закрити врата. Така че бих помолил всички, които нямат право да присъстват на срещата при закрити врата, ако може да напуснат залата.